подписах документи, които ще бъдат прикрепени към дневния ред. Окончателният дневен ред е такъв какъвто бе прият по силата на член 149 на председателския съвет. Разполагате с него, няма искания за промяна в дневния ред. Сряда след за сряда след обяд получихме предложение от различните политически групи. Доклада на госпожа Луначек за Косово, както и изказванията на върховния представител относно масовите убийства на религиозните малцинства от страна на ИДИЛ да бъдат представени след изказването на, на върховния представител относно споразуменията за асоцииране на Грузия, Молдова и Украина. Има ли възражения? Няма. Приема се дневния ред господин Ламберт. Toujours rien? Ah ben voilà. Чувате ли ме? Господин председател, преди да приемеме дневния ред, бих искал да кажа следното. На председателския съвет миналата седмица обсъдихме проблема свързан с Дания. Тук е и датската комисарка, макар че това няма нищо общо. Положението е много тревожно, тъй като ще се приемат мерки в тази страна. Мерки, които според голяма част от европейските депутати са нарушение. Не, не мога да направя нищо, казва изказващия се. Извинете, казва председател, изчакайте една секунда. Добре, казва господин Лембърт. Да продължа на английски? Не, продължете на френски. Е, говорете на френски, за да видиме дали има превод на английски. Може би да помолиме английските преводачи да превеждат моето английско изказване на един по-приличен английски. Така, положението в Дания е тревожно, тъй като в момента се приемат мерки, които би трябвало да бъдат окончателно прияти на 26 януари. За много от нас тези мерки са в противоречие с ценностите на Европейския съюз. В председателския съвет решихме тази вечер комисията Либе да изслуша представител на датското правителство. След това заседание координаторите ще заседават и ще решат дали е необходимо този е, въпрос да бъде обсъден в пленарна зала. Все още не знаеме дали комисията Либе ще изслуша представител на датското, на датското правителство. Няма да стане тази вечер, доколкото разбирам и сигурно е, че координаторите в такъв случай няма да заседават тази вечер. Затова, господин председател, смятам, че трябва да предвидиме известно време за обсъждане на положението в Дания, тъй като не знаеме дали комисията Либе ще изслуша и ще се срещне с представител на датското правителство. Мож, може би, ако не, не не предвидиме това, ще обсъдиме въпроса по време на пленарното заседание през февруари, т.е. след приемането на тези мерки. Разбирам, че Европейската комисия не може да взема решения, освен след като вече има решение от страна на правителството, но парламента има е, играе роля на преду, ранно, пред, ранен предупредител. Напред. Така че, така, че не, не, не трябва да обсъждаме тези мерки след тяхното приемане, тъй като е, не се знае дали комисията Либе ще заседава, трябва да предвидиме вин. Ако случайно ако комисията Либе заседава и координаторите е, решат, е, би трябвало да обсъдиме това в пленарна зала. Благодаря, господин Ламберт, казва председателят. Господин Ламберт, днес е, разбрах, че комисията по гражданските права ням не желая да обсъжда този проблем тази вечер. Затова аз обърнах към председателят на комисията и е, го помолих е, да свика заседание утре. Аз мога да е, по изключение да дам разрешение за организиране на на заседание, за да можем да обсъдим този проблем в сряда или четвъртък. Знам, че тази вечер дневният ред на комисията Либе е много натоварен но същевременно има решение на председателския съвет, така че аз помолих господин Моралес да свика заседание утре или поне координаторите да се дават утре. Смятам, че или с представител на датското правителство ли ще стане това, пита господин Ламберт. Господин Ламберт, не, не, не, мисля, че няма никакъв смисъл без, да, без да присъства представител на датското правителство. Какво ще се обсъжда в ако им, ако отсъства представител на датското правителство. Господин Вебер. Господин председател, бих искал първо да, подкреп, да подкрепа а, вашето предложение. Комисията по граждански права трябва да обсъди въпроса първоначално, но в крайна сметка, ако всеки, всеки път, когато в дадена държава се обсъжда проекто закон, зелените се мобилизират, нека да е, нека да, да, да, да внимаваме какво правиме. В крайна сметка датският парламент е демократично избран парламент. Той ще се произнесе върху този проектозакон. закон. А в последствие ние можем да обсъдим този е, тази мярка. Не виждам е, защо трябва да бързаме, госпожа Цимър. Господин е, председател, аз също подкрепям вашето предложение и се надявам, че утре ще получиме необходимата информация относно случилото се. Не става дума да, за създаване на прецедент. Тук не става дума за един обикновен проекто закон, става дума за основните е, ценности на Европейския съюз. Правото на убежище е основно право на Европейския съюз. Конфискуването на е, средствата на бежанците не отговаря на тези ценности, не е част от тези ценности. Разбирам, е, все още утре господин Морец ще бъде помолен да свика заседание. Има ли други желаящи да вземат думата по дневния ред? Очевидно не. Господин Мариас, по дневния ред ли искате да вземете думата? Не. Така че ще вземете думата по-късно. А сега минаваме към първия доклад. Доклада Вернер Ланген, годишен доклад относно политика на ЕСНЕСЕ е е в областта на конкуренцията. Wer übernimmt jetzt?